Скъпи колеги, нека да започнем нашата работа. Вчера променихме дневния ред, така че започваме с друг доклад и след това ще продължим с останалите точки от дневния ред. Така че давам думата на Рика Манер. muudosesityksteni. Колеги, получихме доста е, изменения и благодарение на тези изменения изработихме доклад е, и постигнахме някои компромиси с докладчиците в сянка. Има няколко малки проблема, но се надявам, че ще постигнем споразумение по основните въпроси проблеми в този проект. Този проекторегламент трябва да бъде много ясен, за да могат регионалните програми за сътрудничество да бъдат прости и лесни за осъществяване. Значи, на основата на измененията, които са внес ни, ще трябва да изработиме компромиси и да ги подкрепиме. Няма да, няма да, да говоря за измененията а, в подробности. А, просто искам да кажа, че някои изменения се препокриват някои елементи и компоненти са включени в моите изменения, така че няма нужда да, да имаме допълнителни изменения на тази тема. Сега аз ги охарактеризирам в три групи. Е, е, из, изменения, които се отнасят до финансирането, т.е. чрез пряко финансиране, чрез преки програми за финансиране но искам да, да кажа какво мисли комисията по въпроса и какви са мотивите на комисията за изложеното становище и смятат ли комисията, че може да има някакви проблеми, свързани с директното финансиране. Второ, в преговорите с съвета трябва да наблякаме на бюджетните аспекти. Аз предложих 7% от бюджета за сближаване а, за изпълнението на тези програми, докато комисията предлага 4,8%. Разбира се, няма да ни отпуснат 7%, ние го знаеме, но, а, но трябва наистина да бъдем, да застанем на силни позиции, да изискваме тези 7%, защото ако продължаваме да не настояваме, ще можем все пак да получиме някакво е, прилично финансиране. Знаеме, е, че е, бюджета е е много скромен но в крайна сметка има опасност целите е, да не бъдат е, изпълнени и това ще бъде пагубно за регионалната политика. И трети вид изменения е, разстоянието от 150 км. Става дума за трансграничните райони и разстоянието между границата и а, е, региона. Но ако става дума, примерно, за острови, а, е, а, е, как да изчислиме това разстояние, ако става дума за. Острови, трябва да се позовяваме на така наречения стран Б. И аз а, предложих да има 15% марж за гъвкавост между стран А и стран Б и по този начин ще можем да включим и островите и островните райони. Колкото до крайно отдалечените райони и отвъд морските райони, тези тези региони са се възползвали от финансирането, защото в техния случай не, са, не, са, не е било прилагано разстоянието от 150 км, така че боя се, че тук ще има проблеми, но въпреки това се надявам, че ще можем да постигнем компромис. Очаквам вашите а, твърдения и коментари. Благодаря. Нека да помолим господин Франческо Тианджелис да вземе думата сега. Благодаря, госпожо председател. От 380-те изменения, с 370-те, извинете, повечето от тях са в правилната посока. Целта е, разбира се, да имаме териториално сътрудничество от много по-амбициозен характер. Сътрудничество, което включва и елементи от социален характер, социалната справедливост. И забележката в това отношение на Перманш. Берес от Социалната комисия изглежда много на място а именно да имаме повече економическо и социално включване, че има също така е, региони, които са по-необлагодетелствени, че имаме цели по стратегията Европа 2020 година и че трябва да имаме един пазар на мобилността. Благодаря на докладчика за това, че беше винаги готова да е, се координира с нас. Търсихме един вид компромис. В началото имаше много хипотези. А, нека сега да минем на по-конкретни въпроси. Първата точка, която беше подчертана от самия докладчик, е бюджетния въпрос. И тук смятам, че трябва да си дадем сметка, че се намираме в тежка ситуация, ситуация на криза особено комплексна криза, най-вече относно бюджета. Всички бюджети са урязани. На председателския съвет вече няма да се дискутират финансовите аспекти, въпреки че е, доста парламентарни комисии вече говориха е, по този въпрос. Аз лично смятам, че ако целта е да се спазват целите набелязани от комисията, инициативата е положителна. Но все пак, нека да изразя и своето предупреждение. Нека да не взимаме средства, които са били предвидени за други цели. Защото както се казва. Защото иначе ще стане все едно, че а, сме кучето, което си хапе опашката. Трябва да търсим максимално равно, равновесие. И също така трябва да видим какъв е бюджета за техническата помощ. Това също не е много убедително. Защо? Защото Аз лично имам опит в различните институци... институционални дейности. Занимавал съм се с общностните ресурси. И тук има нещо, което познавам много добре. Не мисля, че трябва да заделяме твърде много ресурси за техническата помощ. Това означава и структури, и персонал. Защото всъщност в момента сме в криза. И именно за това ние не би трябвало да отвличаме, така да се каже, ресурсите, които са предназначени за гражданите, за териториите. И ако се опитаме да използваме максимално ресурсите, да подсилим растежа и заедостта, е, не трябва много да наблягаме на техническата помощ. Така че, техническата помощ трябва да бъде оправдана, ако съществува. И това предложение върви е, в насока повече гъвкавост. И смятам също, че ще има управление на много нива. Това е добре, защото, що се отнася до гъвкавостта, Имаме нужда от повече смелост. Не трябва да тръгваме отгоре надолу, трябва да тръгнем отдолу нагоре, трябва да познаваме ролята на регионите. И след това има още нещо много важно, а именно туристическото и културно наследство. Туристическото и културно наследство е шанс за всички нас. Трябва, следователно, да отделим възможно най-много ресурси на това наследство. Защото то е катализатор за растежа и за заедостта. Благодаря. Uh, Благодаря. А сега искам да дам думата на Франсуа Фонсина. Благодаря, госпожо председател. Само с няколко думи. Разбира се, ще се опитаме да постигнем компромис. Аз споделям казаното от докладчика. Трябва да отстояваме много силно своите позиции, за да можем е, да продължиме да бъдем един двигател за развитието на регионите. Сега, естествено, знам, че 7% са недостижими. А, има много опити да се снижат желанията, да се, да се, да се снижат амбициите на а, регионалната политика и политиката на сближаване, но в крайна сметка ние трябва да бъдем. А, да, да, ние трябва да се бориме до край, защото в крайна сметка ние защитаваме цялата европейска политика и основите на Европа. А, да се обикараме проблемите не е уместно. Не можем. Не, не можем, не можем да приемеме разстоянието от 150 км, защото не става дума само въпрос за разстояние, става дума за равнище на развитие, ниво на развитие на даден регион. Е, в, на един остров може да има няколко региона с различни нива на развитие и мисля, че правилника трябва да се приспособи и да отразява действителността, а не по-скоро обратно крайна сметка един правилник трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да може да позволи е, намиране на решение. Ние всички е, тук сме няколко от, от нас, няколко представители на островни региони и трябва да бъде отстояваме много твърдо своите позиции и да изискваме да бъде, нашия глас да бъде чут oči. Madame la Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам постигнатото от докладчицата. Искам да се спра на две неща. Първо, необходимостта да има повече гъвкавост и внес, съм внесъл изменение, което се позовава на предложение на Комитета за регионите за повече приоритети. Второ, надявам се, че, че ще успея да убеда докладчицата за критерия 150 км. Аз подкрепям казаното от господин Алфонси и искам да ви дам един конкретен пример. Остров Рейньон, остров Съединение, е на 200 км от остров Маврици. А най-близката територия е на 700 км. Континент е на 700 км. Така че, е, що за, що за критерий е това? Е, просто по този начин отвъд морските територии няма да могат да се възползват от положителните мерки е, прилагащи се на трансгранични региони, така че се надявам да убедиме е, докладчицата. Тук тя за сега е, е скептично настроена, но се надявам да възприеме нашата позиция. Е, председателката, виждам, че няма желаещи да вземат думата. Сега давам думата на Европейската комисия за коментари. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на някои от основните въпроси по измененията. Мисля, че има повече и изменения, отколкото по, по някои от регламентите. По други не чак толкова много. И Европейската комисия отговаря за тази програма. Именно за това ние правим предложението. Особено трябва да вземем предвид средствата, които са отпуснати. И смятам, че ефективността на програмата ETC е също толкова важна, колкото и всички останали механизми и програми. Що се отнася до а, приоритетите в инвестициите, има много изменения, които искат да се разшири обхвата. А, трябва обаче да бъдем много внимателни, за да не се да не се увеличава още повече, изменете да не се нарушават а, регламентите по ЕФРР. E и комисията вижда, че има нужда да имаме по-разширени инвестиции, но трябва да сме сигурни, че нещата са ясни. Особено, когато комисията се тревожи Особено когато говорим за туризъм и култура. Защото някои мисля, че не може да има и няма нужда да има инвестиции в тази област, но пък не е така. Може да има финанси, които да допринесат за економическото развитие. И не мисля, че ние пращаме ам, ам, правилното послание, като отбелязваме тия два сектора, а не споменаваме други. Някои други въпроси, които не са споменати днес, но които през, са включени в измененията. И за предишния период ние правим а, отпускания на национално ниво и има механизми, за, които позволяват да има директни отпускания за дадена програма, но поне за сега, като че ли липсват достатъчно данни за това как да се координират трите нива. И ние предвиждаме гъвкавост в регламентите. Вече ви се води дискусии по този въпрос. Дискусиите стартираха още в настоящите програми, но със сигурност ще трябва да направим нещата по-ефикасни. И две крайни, е, две последни неща. Тези 150 мили километри, извинете, трябва да вземем предвид различните компоненти. Имаме е, транснационални компоненти, имаме гранични компоненти. Граничните компоненти са свързани с истински въпроси, например, сухопътните граници. Там съществуват проблеми, които трябва да бъдат решени. Например, изкуственото разделение на територията и други. Само така можем да се справим с правилното финансиране на тези е, гранични региони. И комисията, като че ли е, мнението й се потвърди, не можем да говорим за граници по един и същи начин. Смятаме, че трябва да запазим статуковото за тази граница 150 км. Но разбира се, тези а, земи, които са с, на по-голяма дистанция, не са изключени. Мисля, че това е добрата основа, за да продължим. И един последен коментар относно бюджетните въпроси. Оценяваме казаното от докладчика с цел да се търси добра позиция за преговори и стойностите 7%, но а, предложението на комисията вече представлява над 30% увеличение – и трябва да погледнем доколко тези цифри водят до повече ефективност, защото от опит знаем, че има други нива на финансиране, които също могат да помогнат при настоящата програма ETC. И трябва да поддържаме някакъв, а, пра, някакво равновесие. Благодаря. Thank you, Рикаман. Благодаря, Рикаман. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за коментарите. Първо ще се спра на въпросите, свързани с бюджета. Ще бъде чудесно, ако получим тези 7%. Естествено, става дума за щателна проверка и през следващия период ще трябва да работим на тази основа. Но все пак по отношение на предложенията на комисията трябва да си даваме сметка, че някои от предварителните, първоначалните предложения отпаднаха. Живеем в труден период. И ще внимаваме, естествено, е, да получим достатъчно, за да осигурим действеност. Оставаме на 7%. 3,5% не е достатъчно. По отношение на техническата помощ, смятам, че наистина по време на преговорите бихме могли да постигнем компромис във връзка с техническата помощ. Така че е, да гарантираме и малките проекти. Разстоянието от 150 км е предмет на дискусия. Аз поддържам линията на комисията. Става дума за трансгранично сътрудничество. Съвсем ясни са целите. И когато говорим за трансгранично сътрудничество, това означава, че трябва да си близо до границата ако увеличим разстоянието е, и на 300, и на 500 км, пак ще има недоволни. Естествено, че е, трябва да се спазва критерия гъвкавост, но също времено има и транснационални програми, е, по кои... и по линия на тези програми може да се мисли вече за финансиране на други, които не отговарят на критерия 150 км ще мислим по тези въпроси. Благодаря много. Мисля, че можем да приключим с тази точка от дневния ред и да минеме към точка 17, доклада на Ян Олбрихт. И имаш думата, Ян. Uh, Добър ден. Благодаря, госпожо, госпожо председател. Искам само да привлеча вниманието ви към някои компоненти, които са залегнали в измененията. Що? Първо, общи, като обща бележка, трябва да кажа, че някои от колегите са внесли изменения за изме... из, из, изменение наименованието на целите, тематичните е цели. Ако те искат да променят имената, просто трябва да се, да се измени цели, цялостния нормативен пакет, така че просто отхвърлям техните изменения. Що се, от, що се отнася до задачите на ЕФР? РР, Европейския фонд за регионално развитие трябва да се вземат предвид демографските проблеми. Затова вчера наблегнах на демографските статистики, статистиките свързани с растежа на населението. Но има и много други неща, които трябва да бъдат взети предвид. Аз предложих, да, демографските предизвикателства, но също така Виждам, че някои в измененията са писали географски и природни а, проблеми. Нека някой да ми обясни каква е разликата между природни и географски. Някой е предложил така наречените инфра регионални е, баланси. Аз разбирам интеррегионално, интрарегионално, но инфрарегионално просто не знам какво означава това. Има няколко изменения посветени на това понятие. Така че, може би е нещо, което не разбирам и бих искал да ми го обяснат. Някои предлагат също така да се добави понятието географско към а, понятието демографско, за да няма дискриминация. Да, но, но колеги, имайте предвид, че в не, не е нужно да, да обясняваме подробно нещата. Ако се разбереме по принцип, а, аз мисля, че това ще е достатъчно. Аз не съм против равноправието, каквото и да е то дори и полово, но просто не смятам, че трябва да повтарям и да повтаряме сто пъти нещата също така бе зададен въпрос на кого да бъде предоставена техническа помощ, дали малките и средни предприятия, дали предприятия въобще. А, има много изменения а, на тази тема. Така че, боя се, че това ще бъде един труден за решаване проблем. Също така следващия проблем е до, до, достъп достъп до инфраструктурата. Става дума предимно за хората с увреждания. Аз като докладчик предлагах да включиме и термина туризъм. Някой иска и е, да, да, да включиме и термина култура. Сега туризма, както знаете, в е, много страни е а, е, а, източник на приходи. А, има доста голяма разлика между туризъм и култура. Някои колеги биха искали да добавят до малки и средни предприятия, микропредприятия и социални предприятия. Мисля, че трябва да уточнат какво точно, какво точно имат предвид е, под термина микропредприятия, социални предприятия и така нататък. А, Някои са добавили развитие и развойна дейност и ниско въглеродна економика. Сега, в доклада е записано иновативна инфраструктура, някой иска да добави и социална инфраструктура. Какво точно е социална какво точно е социална инфраструктура. Ето тук пак виждам, че става дума за макропредприятия и социални предприятия. Аз просто ви аз е, предлагам да премахнем изречението, което е, касае забраната на е, инвестиции в инфраструктурата, докато нещата не бъдат е, изяснени. Аз е, е, бих искал и комисията да обясни какво има предвид под основна инфраструктура, основни е, нужди, защото неодавна говорихме за водоснабдяване. Водоснабдяването основна а, основна инфраструктура ли е водопроводните тръби основ, основна инфраструктура ли са? Подаването на вода основна нужда ли е? А, как? Що се отнася до тези, които не са включени в а, помощта? А, там, тук, тук се говори и за строителство на ядрени централи. До сега ставаше предимно дума за, за реконструкция и за завършване на ядрени централи, а никога не е ставало дума за строителство на ядрени централи. А също така да бъдат изключени големите строителни обекти и а, летищата. Сега, от една страна говориме за базисна, основна инфраструктура в а, туризма. Колкото до член четвърти, там има из, изменения за изменение на наименованието. Има и някои предложения за, измен, за изменения на проценти а други предлагат направо да се заличи тази част. Други пък искат да има отделни разпоредби за преходните региони. Колкото до инвестиционните приоритети, някои се опитват да ги е, уточнат, да, да вложат допълнително съдържание в е, тези инвестиционни приоритети. Няма да ви ги четам. Ето тук, тук се говори за екоен, екологични иновации, е, тран, трансфер на на инфраструктури. Предложението, свързано с а, туристическите инфраструктури. Аз предлагам изменението да бъде включено в номер, не в номер 7, а в номер 4, да говорим за транспорт, защото ако включим цялата инфраструктура, ще стане дума за прекалено много средства. Колкото до градските измерения, развитието на градските региони, няма кой знае колко изменение е, има няколко предложения за е, заличаване на предложението за градска платформа и е, за допълнителни връзки. пред предложението за 5%, които се отделят за развитието на градовете, също е обект на изменения. Някои искат тези 5% да бъдат насочени само към малките и средните градове. Други пък пред, предлагат цифрата да се увеличи, да не бъде вече 5%, да стане 10%, 10%, 10% за устойчиво градско развитие. И ако продължаваме така, просто ще лишиме голяма част от градовете от възможността да получат финансиране. А, също, същ, същевременно

допълнителни дейности. Има, разбира се, изменения свързани с демографските проблеми, проблемите свързани с отдатлечеността, най-уязвимите региони и така нататък, но няма да навлизам в подробности. Има около 800 изменения, но много от тях на практика са в един и същи дух и като че дотиват в една и съща посока, така че ми се струва, че можем да постигнем компромис. Като цяло, струваме се, че трябва да има повече тема, тематично концентриране на а, разпоредбите, но но същевременно, че трябва да има достатъчно гъвкавост, за да може програмите да бъдат в интерес на крайните бенефициенти. Е, така че бих искал да, да, да знам а, как, какво мислите за компромисите. Също така ми се струва, че е важно и това го нямаше в първоначалния проект на комисията – е свързването на а, тази политика с а, Европа 2020 20 и използването на структурните фондове за а, насърчаване на челни опити на а, постигането на отлични резултати. и има и предложения за използване на средства от Кохезионния фонд също. Тук нещата не ми се, ми се виждат доста противоречиви, тъй като става дума за разпоредби, свързани първоначално с Европейския фонд за регионално развитие и Едно по една последна бележка. Малките и средни предприятия. В отношението към, към тях има наистина а, разлики. А, зелените подкрепят а, помощта да бъде насочена само към малките предприятия, докато НП а, предлага и големите предприятия. Благодаря, Ян. Преди да дам думата на Констанца, нека да каже нещо. И интра е вътре в региона, а инфра е отвън. А, мисля, че трябва да видим с комисията да уточним как и какво точно трябва да се впише. Ще го дискутираме с комисията, но не мисля, че това ще е проблем. Но а, трябва, трябва да го разгледаме по-подробно. Това е лингвистична лингвистично уточнение. Можем да бъдем прагматични и тук. Констанца Крол има думата. Да, аз не говоря в качеството на координатор или докладчик в Сянка, а замества моята колежка Вествал, която днес след обед не може да участва в заседанието. Ме помоли да кажа какво мисли по въпроса. Първо да благодаря на докладчика Яна Обрихт и на колегите, които са му помагали. В рамките на 10 страници е, е първоначалният текст, а пък ето, че са внесени вече повече от 700 е, изменения. Госпожа Вествал е, смята, че основната посока в измененията е обща. Така че в комисията може да се установи някакво споразумение. Да кажем, за инфраструктурата в по-добре развитите региони ние смятаме, че би трябвало да се намери някакъв компромис, така че и тези региони да получават инфраструктурна подкрепа. Ян току-що се спря на въпроса <clears throat> за подпомагането на предприятията. Ние смятаме, че това, тази помощ трябва да се ограничи до малките и средните предприятия в някои региони. По изключение, може би ще се наложи да отпускаме помощи и за по-големи предприятия, но би трябвало така конкретно, в зависимост от индивидуалния случай, да решаваме въпроса. По принцип би трябвало да е възможно да се разчупи рамката, но естествено от гледна точка на финансовите ресурси не винаги ще бъде възможно. Що се отнася до тематичната концентрация, ние подкрепяме в общи линии принципната позиция. Смятаме във всеки случай, че предложенията на комисията не са достатъчно гъвкави, малко едностранни ни изглеждат и за това предлагаме от една страна една четвърта допълнителна цел – или регионите да имат възможността сами да решават коя цел ще предпочитат, как ще определят своята цел. Тоест да предоставим малко повече свободно поле за действие на регионите. Трябва да видим дали ще се постигне компромис, но предстоят преговори. Иан междувременно вече посочи, че много изменения са свързани с географията, с културата, с природата и така нататък. Ние смятаме, че туризмът, културата като един вид креативна економика трябва да бъдат включени. Още повече, че е хубаво да поговорим и за един е, е, по-конкретен регламент ЕФРА, е, който би трябвало да се насърчи. във връзка с бъдещата кохезионна политика и е, стратегията Европа 2020. Естествено, че те са свързани. Чрез кохезионната политика ние ще насърчим изпълнението на целите по стратегията. Това е, би могло да се опомене специално в член 2, за да не се забравя. Що се отнася до градското изморение, ние смятаме, че градовете заслужават сериозна подкрепа. Насърчаваме измененията във връзка с изграждането на градски форум и приоритетната ОС за развитие на градовете. На практика става дума за няколко, така да се каже, връзки или оси, които трябва да се свържат в една мрежа. В този смисъл смятам, че през следващите две седмици наистина ще работим много усилено, но се надявам и конструктивно, така че да постигнем добри компромиси. Благодаря за вниманието. Благодаря, Констанца. Олчи Власък има думата. Няма от, никой от зелените, нито от либералите, така че вие сте. Благодаря. Искам да кажа, че още от самото начало аз и групата ни гледаме и следим много отблизо преговорите и Имаме доста общи неща с Ян Олбрехт. И смятаме, че всичко, което не е тясно и директно свързано с тази област, трябва да бъде изключено. Трябва да се съсредоточим върху ключовите въпроси и да сме сигурни, че всичко, което е вътре в общите регламенти, ще излезем. Съгласен съм, че някои дефиниции трябва да бъдат доуточнени от комисията. Например, продуктивни инвестиции. Говорихме по този въпрос и на работната закуска днес. Трябва да кажем ясно какво означават тези дефиниции. И трябва да видим в кои области ще включим спорта, културата и туризма. Относно концентрациите, да, има приоритети, но ще стигнем до компромис най-вероятно. Четири също ще се съглася. И ако има приоритети по региони, и градското развитие, Разбира се, за мен, аз лично смятам, че можем само да го подкрепим. Ян предлага нещо, цифрата от 10% можем да я приемем, но бихме могли също да помислим как ще се изчисляват инвестициите, какво ще бъде включено в тези инвестиции, да ще има един минимален процент най-вероятно. И е, ще видим също дали ще има някакъв приоритетен достъп. Това трябва да бъде също важна тема тук. Що се отнася до малките и средни предприятия и големите предприятия също трябва да бъдат включени и ние смятаме, че не трябва да елиминираме която и да било компания, Трябва да разгледаме дългосрочен план нещата. Е, ние наистина имаме нужда от всяка компания. Големите компании, малките и средни компании се допълват взаимно и ние трябва също да, да уточним ДДС и да видим кои са а, разходите, по които, на които може да се спремем. Да, надявам се комисията да отговори по-нататък. Корнелия го няма, така че Андрей Ковачев има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да изразя удовлетворението си от доклада на господин Обрихт и ще се опитам да бъда кратък и да се придържам към основните точки в тематичната концентрация. Мисля, че това ще бъде най-важното за следващите няколко седмици когато изготвяме компромиси. Те трябва да, да, да вземем на сериозно реалността в Европа и комисията и съвета знаят, че има региони в Европейския съюз, които трябва да догонват другите, дори с елементарната инфраструктура в тези региони. Не можем веднага да превключим на иновации, ако не създадем предварително условията за устойчиво развитие. Смятам, че на бъдещата кохезионна политика на Европа трябва да отразява истинските нужди на отделните райони и е, какво представляват ефективни инвестиции, примерно в малки и средни предприятия или в нисковъглеродна економика. В член 4 има едно изменение е за 30% от е, ЕФРР, който да бъде, които да бъдат отпуснати на по-слабо развитите райони. Знам, че господин Олбрехт искаше да са 40%. Надявам се да стигнат поне до един компромис от 35%. Трябва да има задължителни инвестиции по ЕФРР и да има гъвкавост също в инвестициите, защото регионалните развитие, регионалното развитие е много важно. Каза, говори се да има приоритети за развитие в дадените региони, така че се надявам в следващите няколко седмици да работим по този въпрос и да постигнем нужната гъвкавост и едновременно с това да постигнем нужното тематично концентриране. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Относно хората, които влизат и излизат. Ако вашите депутати не са тук, обръщам се към асистентите, вземете документите, които са за тях, защото няма да има отново пращане на измененията или даване на измененията през юли. Sí, с президента. Ана Миранда има думата сега. Благодаря, госпожо председател. По въпроса за малките и средните предприятия, който бе повдигнат, има е, територии, в които просто няма големи предприятия. Няма е, предприятия, които да е, предлагат работа за повече от 5000 е, е, работници и служители. Е, има много такива региони, в които предприятията са обикновено най-много с около 500 работещи. А що се отнася до равенството на половете, няма е, да казвам нищо повече, освен че това е част от европейската политика. И ние винаги се опитваме, така да се каже, да гледаме на нещата като на а, е, а, е, начин да реализираме нашите принципи. Това е всъщност един принцип, който преминава през всички наши политики. Сега, ще се отнася до инфраструктурата за туризъм, за култура? Проектите за туризъм или култура, дали трябва да се обединят, дали трябва да са отделно, дали в крайна сметка туризма не трябва да се свържи с проектите за опасване на околна среда, които не са непременно селени проекти. Например, е, има обаче е, проекти, е, които според мен би трябвало да се включат в системата, схемата за подпомагане, а именно широколентовия интернет, така че хората и в по удалечени региони и в селски райони да имат достъп до интернет. Нещата могат да се свържат и с други енергийни или екологични аспекти. Нали? Говорим за възобновяеми енергийни ресурси. Това може да се свърже естествено с опазване на околната среда. И си струва да се помисли по този въпрос. Да, спирам се и на обясненията, които получихме за тази елементарна, така да се каже, инфраструктура. Ами дайте ни малко повече разяснения, защото не разбираме добре това понятие. Добре, тогава може би е, комисията ще ни даде повече обяснения по всички повдигнати въпроси, включително и... Благодаря, госпожо председател. Става наистина за много важен регламент, тъй като ФФР е най-големия източник на финансиране на проекти. И съответно трябва да се разберем по какъв начин да изразходваме тези средства. Целта е да има повече ефективност, да има добавена стойност и европейските пари, инвестирани в национални проекти, да дават положителни резултати. А, тук беше споменато и ограничаването на а, обхвата на ФРР. При, при причината за изключване на някои инвестиции, например за големите предприятия в развитите региони, просто а, има за цел да се намери по ефективен начин за, из... за разходване на парите. Например, като се подкрепят малките и средни предприятия, вместо да се подпомагат големите предприятия в добре развитите региони. Защото смятаме, че това не е продуктивно инвестиране и не е уместния, правилния начин за подпомагане на предприятията по при. В крайна сметка, за едни големи предприятия най-важното е да има добро добра бизнес среда, да има добри условия, възможности да се обучава, да се обучават работещите, трудещите се в тези предприятия, а не да им се дават пари. Просто не смятам, че това е, е уместно за големите предприятия. И още нещо свързано с развитите региони. Става дума за инфраструктура инфраструктурите, които по някакъв начин са свързани с основните услуги. Средствата не се разходват правилно за изграждане на пътища, на водоснабдяващи системи. Това, това не са приоритети в точно тези видове региони. По-скоро приоритетите са новаторство, подкрепа на малки и средни предприятия за насърчаване на заетостта. За, за това има и а, ограничение на а, обхвата и на изключенията. Колкото до тематичното концентриране и приоритетите, ако знаеме какви са приоритетите, ако целите са добре а, у, а, фиксирани, то, то, то тогава ще намерим и най-правилните пътища за финансиране. Затова комисията смята, че целите не трябва да се разводняват и защото в противен случай просто няма да достигнем целта ефективност. Колкото до процентите, мини, мини, минималния, минималния процент ни, ни позволява да се е, идентифицира основния приоритет и ако още веднъж раз, разводниме целите, просто е, разводняваме цялата, целият подход. А, така че Верно, че имаме е, много изменения и имам чувството, че имаме и много последователни напластявания на разводняване. И на, прак, на практика загубваме е, от поглед е, целите и това към което трябва да бъдат насочени средствата. комисията счита, че държавите членки трябва да идентифицират категориите градове. Комисията не смята, че градовете трябва да бъдат изброени в програмата. Още веднъж казвам, държавите членки трябва да определят кои ще бъдат участващите градове на основата на, разбира се, на добре определени критерии и някои по-специфични въпроси, които бяха повдигнати. ДДС е, не, не, е, не, е, не е обект на този регламент, а на общия регламент. Затова Комисията смята, че трябва да има общи правила за а, облагане с а, ДДС за всички е, фондове, за да може да няма неясноти както за бенефициентите, така и за тези, които упражняват а, контрол. Аз и за това смятаме, е, че ДДС може да бъде оправдан разход само в случай, че няма възстановяване на ДДС. Но в е, и да, си, да се избегне възвръщането на ДДС в националния бюджет, както и да се избегне това, което се е, е вършвало в някои страни, т.е. да се заобикалят регламентите. В миналото е, сме били свидетели за създаване на е, непублични структури, просто за да се избегнат, заобикуват правилата. И не искаме това да бъде възможно от а, тук нататък. Колкото до интра, инфра и а, интеррегионално, аз съм съгласен с а, казаното от а, докладчика. Интра е, е понятие, което много често се използва, когато говорим за региони. И е, другото понятие, което използваме е суб, т.е. под регион защото разглеждаме различните нива на управление. Така че го, говориме за подрегионално и така нататък. Когато става дума за партньорство, когато говориме за супер е, подрегионално, имаме предвид партньорството между общините. Така че бихме могли да предоставим и насоки и да ви да обясним за какво става дума колкото до основни инфраструктури и продуктивни инвестиции. Ние сме готови да ви обясним защо сме използвали тези понятия. Днес на а, бизнес закуската, на работната закуска се обсъждаха този вид, се обсъждаха този вид инструктури. Това е една основна терминология, която използваме в а, тази област. Става дума за този инфраструктури са свързани с основното производство на дадено предприятие и така нататък. Но в хода на подготовка на компромисните изменения нещата ще бъдат изяснени. Благодаря много. Ян, имате думата. Благодаря. Много дълъг дебат имахме с комисията за тематичната концентрация и основната разлика между комисията е, и нас е всъщност типа изменения и начина по който разбираме гъвкавостта. Защото това, което се предлага в предложението на комисията е да се концентрираме върху три основни цели. Точка. И а, вече там можем да говорим за конкретни проценти 20, 30, 50 и така нататък. А след това вече ще видим какво се крие за тематичната концентрация. Другия подход обаче е че трябва да накараме регионите да се концентрират сами. Да им дадем възможността да решат какъв тип концентрация е най-добър, за да постигнат целите на Европа 2020. Мисля, че това е и проблем, свързан с а, различните оперативни програми и изискванията от страна на комисията да постигнат целите, да се концентрират. И по този начин имаме абсолютно същото териториално сътрудничество. Нека, нека да видим четири тематични цели. И, но това означава, че трябва да сме отговорни, трябва да решим как точно искаме да постигнем целите. Докато днес нещата изглеждат последния начин. Ние знаем по-добре какво е добро за вас. Еми, това е политика, която налагаме и я разискваме цифри 20%, 30% и така нататък. Знам, че така е по-лесно. И знам, че може би това е пътя в някои случаи. Но регулацията всъщност не е крайният етап. Напротив, това е началото. а После нещата идват на практика. Така че остава основния въпрос – Не бих искала да благодаря на участниците в този дебат за забележките. Като цяло много положителни неща бяха казани. И споделяме едни и същи гледни точки, дори да, да имаме разминавания в детайлите. И смятам, че ако има един регион, в който няма големи предприятия, може би има малки. Ако има малки такива, е, в такъв случай е по-добре да кажем големи и малки предприятия, защото ние не сме на един остров. Е, не говоря за крайно далечените райони, говоря абстрактно. Да, ние знаем много добре какво става. Знаем как съвета си промени позицията и а, трябва да бъдем възможно най-гъвкави. Голям брой от измененията про, показват и отразяват позицията на съвета. Всички знаем какво става. Съветът е готов да бъде много по-отворен и а, да каже, например, като цяло, да да дадем на малките и големи предприятия, но на малките и средни предприятия, но при някои случаи големите предприятия също трябва да имат достъп. Е, мисля, че е, трябва също и да уточним какво имаме предвид по туризъм, култура и спорт, но това е на ниво прилагане на практика, не ниво регламентиране. Няма да влизам сега в детайли. Е, но като цяло споделяме еднакви становища и мисля, че там трябва да представим позицията на комисията и да видим кои ще са следващите стъпки с комисията. Всички ние тези, които имат практика на терена, се опитваме да направим нещата възможно най-ясно за крайния бенефициент. Това е истинското предизвикателство. Правният текст да бъде ясен за всички, не за правителствата, за всички. Така че текста трябва да бъде възможно, възможно най-опростен. Наричайте го опростяване. Но когато говорим обикновено за опростяване, всъщност правим нещата само по-сложни. И ето това исках да спомена. Благодаря. Uh, uh, uh, Благодаря, Ян. сега, преди да преминем към а, доклада на Виктор Бощинаро за Кохезионния фонд, нека да ви уведомя за решението на политическите координатори. Вчера имаме документи, законодателни и незаконодателни, към политическите групи. АЛДЕ взе специалния доклад за структурните фондове и, а, и а, дефицитите. Също така използването на структурните фондове за а, инфраструктурата и пристанищата а също така и е, новите разпоредби за селско-стопански продукти. Социалистите и демократите за подобряване на достъпа до финансиране, ЕНП за енергийната карта 2015 и отворихме дискусията за външни проучвания. Е, все още има възможност да имаме допълнително финансиране. Очаквам допълнителни решения преди лятната вакансия от политическите групи, какви други, какви други проучвания имаме нужда. И последният е, елемент, който разисквахме са делегациите, е за втората половина от тази година. Делегациите ще имаме едно посещение на границата между а, Франция и а, Испания за 44-та седмица, а пък Кипър 34-та, 39-та, извинете. И членовете, трябва да видим кои ще са членовете, които ще ходят тези делегации. И трябва да има още една делегация в Ирландия, но зависи е, от това кой ще реши да ходи в Испания и в Кипър. Сега Виктор Бущинар. Имаме само 108 изменения. Като ги сравним с другите, наистина положението е много по-лесно и по-леко. Мисля, че в момента вече разполагаме с превод на всички езици. Сега ще се спра на някои от ключови аспекти на моя доклад. Много се радвам, защото основният дух намери широка подкрепа и това проличава в съдържанието на изменението. А за тези, които са малко по-различни, мисля, че ще намерим решение и ще постигнем компромиси, за да могат всички да бъдат задоволени. Радвам се, че измененията са по посока озеленяване на кохезионния фонд. Много се радвам за това, защото и аз бих искал да има озеленяване така, на, на така наречената кохезионна политика. Било то в областта на транспортите и на други. А, цел, целта кохезионните фондове да финансират предимно тент, мисля, че трябва да бъде е, да продължи да бъде основна цел, но ако искаме едни по-специфични разпоредби, то трябва да включиме част от целите в общия регламент, а не в специфичния. Аз читам, че трябва да запазиме съществуващите правила, които, тези, които се прилагат по силата на Лисабонския договор, защото в крайна сметка положението такова каквото е, е приемливо за всички – защото в противен случай просто ще накажеме на практика регионите и общините и ще създадем условия за дискриминационно третиране при е, разпределянето на регионалните фондове. Много. Моята, моята позиция по спора, който се води от дълго е абсолютно ясен но тук не става дума за мен. Става дума как да бъдем колкото се може по-функционални, по-ефективни, как да избегнем допълнителна тежест, как да избегнем допълнителни сблъсъци, допълнително напрежение, защото такова има. Не е вярно, че съвета по транспорт е постигнал споразумение, защото точно седмица след това в Букурещ господин Баросо каза, че 14 държавни членки са против предложението или поне би искало кохезионните средства да бъдат използвани с повече гъвкавост. Така че, аз просто се боя дали целият проект не е поставен под заплаха. Не е. Затова мисля, че от една, от една страна първо разпо, да раз... увеличим административния а, капацитет, да управляваме средствата и след 3 години те да бъдат прехвърлени към а, тук в, в Брюксел. Знам, че, знам в, че в никакъв случай това не е идеалният вариант, но поне а, може и да, ако, ни, ако не искаме, просто да се заличи веднъж и завинаги кохезионния фонд. Разполагаме с много малко време. Срока е, е юли. Така че аз съм готов да работя за постигането на е, компромис. А, аз самия съм внесъл изменения както за общия регламент, така и за е, специфичния регламент. Сега, а, що, що се отнася по, въпро, по измененията за отоплянето на а, е, жилищни сгради? Виждам, че няма а, някакви а, спорни проблеми. И по-скоро трябва да се изработат по-специфични критерии за допустимостта до финансиране на тези проекти. В някои из, изменения almost consensual uh, solution for that и съм готов да работя с онези, които са внесли изменения, за да получим задоволителни резултати. В работната група решихме, че общите показатели трябва да се приемат чрез делегирани актове. а, на практика Таз, това решение е гъвкаво, може да, а, може да бъде осъществено. И по този начин ще, ще, ще ни позволи да не, да не се занимаваме с прекалено технически или прекалено ам, сложни аспекти, които ние не можем да, да определим. И последно, бих искал в заключение да благодаря на докладчиците в Сянка за, за помощта, която ми оказаха. Благодаря за от, отвореното, така откритото сътрудничество и се надявам, че просто този доклад ще бъде прият с много голямо мнозинство и като по този начин просто ще засилиме нашата позиция при преговорите. Благодаря на всички, които дадаха възможност да се създаде дух на компромис и сега ще работим за постигането им. Благодаря, Виктор. Следващо. Grazie, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Прегледа на тази регламент и аз като моя колега ще кажа, се надявам да премине добре, така че да нямам големи спорове. До този момент сме работили добре с колегата Бустинаро. Внесла съм някои е, изменения, т.е. подготвила съм ги и ще ги внеса. Шест са измененията, които ще внеса. Надявам се, че с тези подготвени от мен изменения ще допринеса за едно е, за един по-добър окончателен вариант на доклада. Ние сме ги обсъждали в комисията, и информиране и докладчика. Става дума най-вече за механизма за свързване на Европа. Има един аспект, който не е много убедителен според мен – а именно процедурата за определяне на средствата. В тази връзка съм подготвила изменение, което на практика цели да се изясни механизма за разпределяне на средствата, както и критериите. Мисля, че това би трябвало да става на национално равнище. Контролът, естествено, е в ръцете на комисията. Това не, няма да се промени. Ако не се лъжи, и колегата Бощинаро също споделя това мнение. А инак, другите изменения, които съм подготвила, целят да засилят акцента върху нашата цел да изградим економика, в която има по-малко емисии от СО2. Това е свързано естествено с отоплителните централи. Един последен въпрос. Би трябвало да се изясни и това, че средствата за кохезион, от Кохезионния фонд а, могат да се ползват и за всички проекти, свързани с ТНТ. Естествено, че Кохезионния фонд има определени граници. Затова смятам, че изрично трябва да се подчертае, че и за големите трансевропейски мрежи транспортни коридори и така нататък, могат да се използват тези средства. Затова съм подготвила и още едно изменение. Инак, както ви казах, всичко това е обсъдено вече с колегата Бощинаро. Аз лично е, съм изненадана, че се променя е, обхвата на Кохезионния фонд. Предлага се едно разширяване на този обхват. Е, Струва ми се, че и в това отношение е необходимо да се изяснят по-добре нещата. Можем да посочим, че средствата от фонда могат да се използват по-гъвкаво и инвестициите, които, да кажем, не могат да се покрият със средства от Кохезионния фонд, е, биха могли да се финансират от други фондове. Така ще можем да гарантираме едно по- добро използване на отпуснатите средства. Да кажем, инициативите във връзка с снабдяване на, а, с економии на енергии в жилищното строителство. Е, това бе всичко от мен. Благодаря. Никос Сахелос. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή. Ε, σίγουρα είχαμε μια καλή συνεργασία και благодаря. Аз също ще благодаря на докладчика и на останалите докладчици в Сенка за доброто сътрудничество. Ние мислим в една и съща посока, така че до голяма степен сме постигнали вече споразумение относно енергийната ефективност, възобновяемите енергии, жилищното строителство. В това отношение няма различия. Би трябвало да мислим естествено за съотношението между разходи и полза. Така че да създаваме работни места, да се борим срещу дефицита на енергия. Всичко това отговаря в крайна сметка на желанието на всички на европейско равнище. Смятаме, че трябва да се предвидят средства и за природа Натура 2000, така че е, да осигурим проектите за е, запазване на видовете. И биологичното разнообразие да е, бъде гарантирано. Що се отнася до схемата за а, търговия с емисии. А, нашия докладчик вече е формулирал а, една голяма част от вижданията ни, но може би ще помисля малко по- вече и ще предложа някакви а, изменения, а, които да а, отговарят по-добре на изискванията на малките и средните предприятия Естествено не става дума за е, проектите, които имат пилотен характер. Те така и така са включени в е, обхвата. А що се отнася до планирането, до осъществяването на програмите, трябва да кажа съвсем ясно, че тук трябва да се съсредоточим върху работещите в е, общинската администрация, както и в неправителствените организации, гражданските инициативи. Това са всъщност лицата, които е, биха могли да ни е, бъдат от полза именно по отношение на регионалното развитие. Що се отнася до транспортния сектор, ние непрекъснато подчертаваме важността на устойчивия транспорт – различни видове транспорт трябва да се комбинират. Това е много важен момент. Освен това, трябва да се помисли за пешеходците, за пеш... велосипедистите, за различни форми, които междувременно вече се практикуват на някои места, да кажем каране на една и съща кола от различни е, семейства. Е, те си поделят е, автомобила. Всичко това допринася и за опазване на околната среда. Що се отнася до транспортната система, не бива да забравяме естествено и водните пътища, реки, морета, морския транспорт. Когато говорим за движение, за мобилност, повечето мислят за градския и крайградския транспорт или за магистралите, но има и ЖП, има и морски и речни пътища. А сега последващата тема климатични промени. Има много ефективни инструменти, които опазват и екосистемите. Естествено, опазване на климата, така, изменения във връзка с климатичните промени. И тук трябва на всяка цена да почетем важността на екосистемите. Приоритетни са именно проектите за опазване на екосистемите и предотвратяване на опасностите. Това е, естествено е свързано и с управление, с менеджмент. Заетостта е, в никакъв случай не бива да се пренебрегва имаме определени политики, които взаимно се допълват. Като цяло трябва да се опитаме чрез Кохезионния фонд да провеждаме политика, която ще ни помогне да финансираме постигането на цели, които са тясно свързани помежду си. Естествено, че в Комисията за околна среда Във връзка с друг доклад, един колега от Зелените внесе изменения, които се отнасяха до управлението на водните ресурси и на отпадъците – и връзката между тези два сектора и управлението на двата сектора. Това наистина е важно. Аз е, като най-общо мога да кажа, че споделям е, един такъв подход. Е, естествено, че има иерархия на целите. Ние се стараем, естествено, че с едно по-добро управление да предотвратим увеличаването на отпадъците, да ги намалим, да ги избягваме. Ето, това е един наистина добър инструмент, който трябва да се свържи с политиката за е, изпълнение на целите. А що се отнася до водоснабдяването е, и водните ресурси, би трябвало да предприемем повече усилия за економисване, за економично потребление на вода, за прекратяване на разхищението има и много течове по канализационната система. Еми крайно време е да ги оправим. Да, така ще подсигурим именно едно економично потребление. Липса на разхищение. Освен това, може да се събира дъждовна вода. Ние в средиземноморските страни имаме ценен опит в това отношение, защото водата там е нещо много ценно, една дефицитна стока и използваме всички източници, водоисточници. Така че такива проекти могат да се финансират от Кохезионния фонд. Благодаря ви. Благодаря. Искам само да кажа на колегите от комисията, че Девид Свит също иска да участва в дискусията. Ян Обрихт има думата сега. Мисля, че има възможност да поздравим докладчика за усилията и че е, наистина само така се вижда истинския характер на Кохезионния фонд. Кохезионния фонд беше създаден с Мастрикския договор. Той има много специална цел, а именно да намали разходите за държавите членки, да им даде възможност да се подготвят и да участват по-пълноценно в пакета за стабилност да се концентрират фондовете на национално ниво, а не на регионално. Това също е важно. Първият важен елемент и вторият важен елемент. Има големи инвестиции в околната среда, в транспорта и сега за енергийна ефективност. Но не само за малките е, сгради. Говорим за големи инвестиции. Какъв е характера на фонда. Именно за това казвам, че тези, този фонд има макроекономически функции. А, нека да дадем пример с Унгария, не много отдавна. Трябва да се придържаме към характера на Кохезионния фонд. И трябва да защитаваме този фонд, а не да го размиваме в различни елементи. И именно за това трябва да се подготвим да използваме този фонд на национално ниво. Поне доколкото а, а, имаме възможност не на ниво над, а на национално ниво. И да не позволяваме този фонд да се размива. Нека да кажа, тук не сме много многобройни, но все пак Основната ни, любимата ни тема е свързване на отделните помощи. И, е, нека да кажа, госпожо председател, да попитам комисията, може би това е един риторичен въпрос, но дали е в парламента разискваме цифри? Не. да разискваме рамки, с изключение на Кохезионния фонд. Забелязали ли сте, че ние е, сега вече разискваме и урязвания, бюджетни урязвания, и БВП и така нататък, но не в проценти. Ако, ако трябва да, да урязваме, а, ние сме си обещали да не използваме цифри, с изключение на Кохезионния фонд. Кохезионния фонд е специален. Не бива да се пипа. И е, вторият въпрос, свързан с комисията, е, ако, е в, и ако Кохезионния фонд е по рубрика 1А в бюджета и ако се премести в 1Б, може ли да се използва от едно, парите от 1Б в 1А? И а, свързващото звено ще бъдат агенциите е, в Брюксел. Може ли да се използват парите от едно б в едно а Това е конкретен въпрос към доклад, защото говорим за а, пари по кохезионния фонд. И това средства, които ще изчезнат от кохезионния фонд, ли ще бъдат или не, или ще си останат. Трябва да има много ясни регламенти за а, този фонд. Важното е да не забравяме, да не отнемаме кохезионния фонд на страните, които го ползват. Едновременно с това се придържаме към договорите. Благодаря. Благодаря, казва председателката сега Олджи Влашък. Напросто съгласен. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Съгласен съм с това, че Кохезионният фонд е предназначен за големи проекти. Инфраструктура, околна среда и това би, така трябва да остане. Не би ми харесала някаква промяна. Не би ми харесало е, да започнем сега да оправяме е, течовете, да кажем, по канализационната система. Но ние имаме съвсем ясна позиция. Е, в това отношение. Ние сме е, против Кохезионния фонд е, е, сам по себе си, но инак, ако Кохезионния фонд остава, трябва да остане и това положение. Николас Мартин от комисията. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че много от проблемите бяха изтъкнати, бяха добре разгледани. Що се отнася до обхвата или до полето на действие на Кохезионния фонд? Вярно е, че Кохезионния фонд има строго определени цели, той е описан и определен по силата на договора. Той не е предназначен за всички държави членки, той има специфики а, той се използва за дадени цели и тези цели са строго определени и в никакъв случай тези цели не могат да бъдат променени, защото ако се променят, то тогава просто се променят спецификите на, кон, на фонда и фонда губи, изгубват тотално своето предназначение. Така че комисията не би искала и се противопоставя на разширяване полето на действие на фонда а, и включването на отоплението на жилища, не защото ние смятаме, че този а, проблем а, не е от значение, а просто защото смятаме, че не трябва да се финансира решаването на този проблем от този фонд. Докладчика наблегна на, на необходимостта да се намери почва за изменения на а, кохезионния фонд, но също времено ние сме много, ние смятаме, че някои изменения и някои промени трябва да бъдат включени. Затова мис, мисля, че вие трябва да определите къде и как, примерно, са необходими средства за инфраструктурата. Колкото до бюджетирането, до финансирането, първо трябва да видим как, как ще изглежда бюджета, как а, нещата ще се впишат в разпоредбите на многогодишната финансова рамка, но при всички случаи по силата на а, многогодишната финансова рамка и нейните разпоредби винаги има 10 милиарда, които могат да се използват точно за целите, които вие изтъкнахте. След и но ако тези средства се е, биват е, е, транс, трансферирани в, е, към други цели и така нататък, те вече не са средства за, на, за кохезионния фонд. Кохезионни средства са тези средства, които се управляват от строго определени е, правила. Не, не може да, да има средства от Кохезионния фонд, които да бъдат пряко управлявани. По въпросите свързани с макроекономическите економическото кръстосано спазване. Да, тъпътедни правила трябва да въжат за всички фондове по, в рамките на РОР. А, тук ня, някои, някои твърдат, че това може да има някакво е, специфично влияние на развитието на регионите. Ние не приемаме подобни аргументи. така че няма да, под, да подкрепиме изменението в този смисъл. и общите показатели. По този въпрос сме готови да обсъждаме. Трябва. Добре е наистина да има един общ подход за управление на фондовете и за това да имаме и едни общи показатели, които да могат да се изпълняват и да се прилагат ефективно. Затова е хубаво да имаме и общ подход за изработването им. Сега, Виктор. Да, коментарите. Искам да благодаря на госпожа Мацони. Тя в момента не е тук, но аз съм напълно за това да работим за една а, ниско въглеродна економика да намалим емисиите въглероден диоксид и парниковите газове. Това е също и моят ангажимент и за това аз съм готов да работя и включвам нейните изменения. По въпросът свързан с всички въпроси относно <coughs> транспортната инфраструктура, аз съм по-скоро за съсредоточаване върху основните е, трансевропейски транспортни инфраструктури. Тоест, да се занимаваме само с мрежите ТЕНТ, а не регионални мрежи или подрегионални мрежи. И относно казано от колегата Хриса Гелос от Зелените, знаете много добре, аз лично написах изменения за защита на биоразнообразието и Натура 2000. Направих всичко възможно да подобрим и административния институционалния капацитет. И съм готов също да видя и ще се зарадвам да видя Европейската комисия да изготви един реалистичен, осъществим на практика план а, преди 2014. Та, защото този административен капацитет би трябвало теоретично да функционира преди 2014, не е такъв случай сега понякога ние в Европейския парламент имаме нужда от обяснителни изказвания за а, някой елементарен термин на измислената от Европейската комисия. И ако ние тук в парламента имаме нужда от подобни обяснения. Представете ли си какво е състоянието на европейските региони и хората там? Те не разбират за какво става въпрос. Имаме нужда да подобрим административния капацитет, защото това ще бъде много важно кохезионния фонд. И нещо друго, свързано с транспорта, така както господин Хрисагелов го каза, аз ще бъда готов да работя с вас но предпочитам да остана съсредоточен върху това, което е трансевропейски транспорт, а не регионални. Но така или иначе ще търсим компромис. И как да се справим с проблема, свързан с климатичните изменения? Радвам се, че един от колегите от една друга група обяви, че в момента тече една а, зелена революция това отразява духът на всички политически групи. Това е общо европейска ценност. Именно за това е толкова важно да бъде е, включена тази идея във всички е, политики за кохезонния фонд. И други аспекти относно казаното от господин Олбрехт. Нека да си спомним какво беше дефинирано още от самото начало по Кохезионния фон. И а, нека да не забравяме и съм съгласен също така да работим по, по области като когенерацията, а, локално местно отопление и също така пасивни къщи и зелена енергия. Ако направим това, може би ще реши много проблеми. Но ако погледнем статистиките, които са ни дадени от самата Европейска комисия, непрекъснато ни се казва, че с настоящото ниво на инвестиции, с настоящото финансиране и, и с настоящите правила бихме могли да постигнем до 2020, т.е. едва на края на настоящата финансова рамка, на следващата финансова рамка, малко подобрение на енергийният микс. И ще спестим някаква енергия и то наполовина са. Жизнено важно е да направим не само нашата економика зелена, но и да подготвим економиката за едно ново, едно ново устойчиво развитие. Именно за това аз предлагам тези изменения, свързани с спестяване на енергията при къщите и изменения, които придават нови измерения на транспорта, на отоплението. И това е и отговора ми към господин Хрисагелас. Всички проекти, които се базират на възобновяеми енергийни източници, са, биха могли спокойно да бъдат включени. И ти си тук не е включен. 20 мегавата на можем да имаме такива от ВИ. И не искаме да, се, да засягаме системата за квоти с емисии. Това е система, която функционира. Няма нужда да я променяме и да се вкарваме сами в допълнителни проблеми. Относно кохезионния фонд, да, съгласен съм с господин Олбрихт. Не става просто за съвпадение. Всички проблеми, за които говори госпожа Мацони, а, да, съгласен съм и съм щастлив да видя, че най-сетна Европейската комисия иска да работи за постигането на компромис. Това е същността на играта. Трябва да постигнем компромис. Ако няма компромис, проектът ще се провали. Не искам Кохезионния фонд да умре предварително в зародиш. Искам да да имаме някакви печалби, някаква положителна страна, а именно основна европейска трансгранична инфраструктура – за тази цел комис... комисията трябва да постигнем компромиса, който ще получи подкрепа и от съвета. Ние трябва да бъдем единни. А тук съветът е много по-близък в идеите си до парламента, отколкото комисията. Това е основната ни загриженост и е, поне за сега не сме особено оптимистични за постигането на този компромис. И относно тези 10 милиарда, споменати от господин Влашък, искам да, да му благодаря за положителните коментари. Да, очевидно е. Парите трябва да, да се вземат от Кохезионния фонд. На практика това засяга много тежко а, наша, нашите цели. И трябва да видим какви са целите, които ще бъдат спазвани, особено когато трансферираме средства. И иначе съм убеден, че можем да постигнем добро споразумение и доклада ще бъде гласуван и надявам се да получим съгласието и на комисията, и на парламента, когато е нужно. Благодаря. Оставам отворен за вашите коментари за изготвяне на компромисни изменения за юли. Благодаря, Виктор. И сега минаваме към последния доклад. Там има най-малко изменения. Надявам се, че някой друг колега ще остане тук. <laughs> Няма да бъдем само двамата. Е, е. Благодаря, госпожо председател. Наред с измененията, които аз сам съм внесъл, са внесени и 28 допълнителни изменения, подготвени от колеги. Това за мен е знак, че Достатъчно сме обсъждали предложението на комисията тук е, в нашата комисия. Е, направихме изслушване и освен това ние смятаме, че е, разпоредбите във връзка с е, работата на европейските групи за териториално сътрудничество са очевидно достатъчно добри. Така че брат на измененията не е чак толкова голям. Някои от тях ще бъдат взети под внимание, да кажем, една а, по-голяма роля по време на а, конкурси, търгове на европейските групи за териториално сътрудничество. Да, а, трябва да се спре с елиминирането на ЕГТС защо? И, или със създаването на допълнителни пречки и искането на някакви допълнителни е, документи като доказателство за това, че става дума за консорциум. Да, европейските групи за териториално сътрудничество са консорциуми, е, които са съставени от няколко партньора. Освен това, е, факт е, че е, инструмента е полезен, той затова е създаден. Би трябвало естествено да го свържим и с други инструменти и да го направим по-популярен в рамките на, да кажем, на политиката за е, съседство и инструментите, които ще се отнасят най-вече до районите, свързани с външната граница на Европейския съюз. Подкрепям идеята за съсредоточаване върху услугите от общ интерес в граничните райони. Това е нещо, което на всяка цена ще включим. Харесвам идеята и за едно по-активно участие на гражданското общество в е, съществуващите е, ЕГТС и в бъдещите такива. Естествено, че гражданското общество е не е съвсем ясно дефинирано понятие. Е, на практика тук аз под това разбирам отваряне на е, ЕГТС за е, повече участници, които отговарят естествено на съответните критерии. Изпълнението на макроекономическите стратегии, партньорс, търговските е, споразумения, публично-частните партньорства. Това са основните теми, които стоят в центъра на вниманието на е, всички внесли изменения. Комисията не вижда причини за включване на някакви допълнителни финансови стимули за ЕГТС. Аз е, смятам, че наистина така, първоначалните стимули са достатъчни, така че е, това, което искат някои колеги да се включат допълнителни стимули, едва ли ще се подкрепи. Комисията в своето предложение е включила достатъчна степен на е, отчитане на критерия гъвкавост. Е, ЕГТС няма да имат същия, така да се каже, устав или правилник по отношение на работещите в тях, така както това е създадено за европейските агенции. Просто ще оплашим хората в ЕГТС, в държавите членки. Нека всеки да си решава самостоятелно дали желая да приема такъв правилник или не. Предлагат се срокове от 6 месеца за издаване на разрешителните. Аз смятам, че един такъв срок е действително добре балансиран и в никакъв случай не бива да се допуска удължаване или съкръщаване на тези срокове от страна на държавите членки. Надявам се да постигнем със съвета съгласие. Трябва естествено да помислим за най-отдалечените територии има изменения, които говорят дори за дискриминация в това отношение. Не съм съгласен. Не. Не, и в най-отдалечените региони могат да се създават ЕГТС на регионален принцип, на териториален принцип. А инак по други изменения съм доста критичен и скептичен. Естествено, че става дума за цели, които са свързани с целите на единния пазар. Но когато говорим за инструментариума, е, свързан в е, тясно с е, акта за единия пазар, трябва да знаем, че тук по отношение на ЕГТС нещата са отворени, така да се каже. Те имат отворен достъп, те допринасят за единния пазар, е, нищо не им пречи, е, но и нищо повече не бива да искаме, според мен. Много се надявам, е, че ще се споразумеем с колегите по компромисните изменения. Очевидно преговорите с съвета ще бъдат малко по-сложни, отколкото тези, които водим тук. Това от мен. Благодаря. Съм много разтревожена. Никой не иска да вземе думата. Явно всичко е ясно. А, извинявай. Е, добре, че я не. I, е, specific... Аз съм в много особено положение, защото аз бях докладчик по ЕГТС преди няколко години и знам колко е трудно да постигнем съгласието на съвета. Така че мисля, че колегата е тръгнал по правилния път. Относно ролята на ЕГТС и дали те трябва да бъдат включени в пакета за кохезионна политика, не става дума за, за пари, а за а, обхват. Мисля, че предложеното от Йоахим Целър е, е много важно, защото е много важно да се разбере ролята на ЕГТС извън е, ролята на, извън, на територията, извън територията на Европейския съюз. А като правен инструмент ЕГТС може да се използва много умело и успешно, но не споделям мнението на някои, които смятат, че работещите в ЕГТС трябва да бъдат а, разглеждани като а, европейски служители. Естествено, че съв, съв, съв, съвета, ще, съвета ще бъде много против а, а, те е, по, по принцип е, имат е, така известни възражения относно заплатите в европейските агенции. Представете си, ако същите бъдат а, изплащани в Польша или в Словакия на работещите в ЕГТС. Но не става дума само за това. Доколкото вие сте а, разговаряли с Комитета на регионите, който извърши мониторинга на ЕГТС. Те разполагат с информацията, с необходимите данни и to, to, to rain... и трябва и, и те могат да кажат какво трябва да се промени, за да получиме съгласието на съвета, тъй като, както знаете, има доста голяма съпротива от страна на съвета. Що се отнася до а, временните рамки, най-добре би било да има срок от 5, от 5 години. А, Ирджи Власек предлага 4 месеца, съвета 6, така че ако, ако, се, ако, се, ако се споразумеме на 5 месеца, би било най-доброто. А, смятам още веднъж и го почетавам, че този регламент не разглежда въпроса, свързан с средства и финанси, а просто това е един огром, много добър инструмент за управление на ЕГТС в бъдеще. Сега представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че пристигам късно. Не, не, не, не сте закъснели, просто ние подранихме. Вие сте ефикасни, както винаги. Е, добре, ще започна с това, което беше казано и преди. Моето послание не е различно. И е, благодаря първо на докладчика и на всички останали, които допринесоха. Възползвахме се от широката покрепа и съвпадението на нашите цели с нашите. Благодарим ви. И има няколко специфични изменения в днешния дневен ред. Повечето от тях са е, това, което ние казваме, е в същия дух, в добрия дух на нашата работа, но с някои изключения. Например, обаче, когато се пише изменение, изразявайки политическа воля, включвайки конкретни думи, е, трябва да видим как те ще се е, осигурят на практика. И да видим дали няма да има практически е, последствия. Второ, измененията, свързани с един основен аспект, за какво може да бъде използвано ЕГТС. И искам да напомня на комисията е, че целта му е на това изменение е да се използва по-лесно игите си и е, да бъде по-гъвкава схемата. Именно за това не бива да се е, привилегироват само определени изменения, защото някои групи като че ли се опитват да злоупотребят с е, а, тези изменения. Другата група изменения – е, е тази, която е оказа влияние върху останалото европейско законодателство, било то финансови регулации и други, или пък европейски програми, като научно-развойната дейност, околната среда и други. Искам да напомня на всички вас, че тези регулации са относно а, инструментите, с които оперира ЕГТС. Не можем просто да сменяме правилата. Според нас, целта на тези специфични изменения вече е взета предвид в общностната политика и не мисля, защо, че трябва да останат тези изменения. И има и изменения, които са това, което бих нарекал много добри изменения, можем да ги приемем. те вървят точно с тази насока, в която трябва да вървим. И а, може би това е... За това комисията не избра да стигне толкова далеч, но Европейския парламент го направи и уточни текста. Като цяло сме много доволни от текста. Министрите, надявам се, също ще бъдат доволни в съвета. Да. Това е нашата позиция по измененията. Ако имате въпроси, можете да ги задавате. Колегата Питър е много по-компетентен от мен в специалните правни въпроси, така че той може да отговаря. Благодаря, казва председателката Йоахим. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря много за предложенията на колегата Албрихт, който говори точно както и комисара, който бе е, така да се каже, е, акушерката на <laughs> ЕГТС. Аз е, се срещам с хора, които работят в е, еврорегиона между Чешката република, Бавария, Австрия. Те също смятат, че ЕГДС е альтернатива на по-нататъчното сътрудничество ние виждаме как този инструмент се налага на практика, как се развива, как се разширява неговото приложно поле и трябва да отчитаме всичко това, което става на практика. Специално в Германия все още съществуват известни страхове, като че ли така, федералните органи или тези на равнища федерална провинция се страхуват, че нещо ще им се отнеме, ако позволят на ЕГТС да работят като едни много важни звена в рамките на трансграничното сътрудничество. Аз мятам, че това е един изключително важен инструмент за транснационално сътрудничество. Трябва да залагаме на този инструмент. Благодаря. С това приключваме дискусията по тази точка от дневния род. <clears throat> Сега комисията може би ще ни благослови, защото това е последната дискусия преди голямото а, гласуване през юли. Няма да повтарям това, което вече казах вчера. Комисията е на ваше разположение в близките дни. Ние сме на разположение на всички докладчици за реглам, реглам, регламентите. Ние бихме могли да им помогнем и, а, е, с а, е, технически специфики, въобще да му кажем техническа помощ да преразгледаме всички изменения, за да може да се постигнат по-лесно компромисни изменения. Така че имайте предвид, че всякаква техническа помощ може да ви бъде оказана. От дискусиите вчера и днес стана ясно, че останалите доклад, депутатите възприемат идеите на докладчиците и, и това ни дава така надеждата, че през юли вие ще приемете нещата с голямо болшинство, и ще има добра основа за обсъждане с другите и институции и накрая да се намери възможност да се приеме на приемлива за всички резолюция, от която пък ще проистичат приемливи за всички правила, които ще бъдат в интерес на крайните потребители. Благодаря, Николас. И аз ще предам на другите докладчици, че ако искат да се обърнат към а, вас, а, с това приключваме работата и виждаме, че колкото сме по-малко, толкова по-бързо и по-ефективно работиме. Така че, благодаря ви още веднъж, благодаря на преводачите и закривам заседанието.